изискване. И сега минаваме към изборът на председател на парламента. Съгласно член 13 на правилника са подадени няколко кандидатури. От името на групи или от името на 40 депутати. Знаете, че тези са правилниците. Това са изискванията на правилника. Кандидатите са Ежи Бузек и Ева Брит Свенсон. Те са съгласни с подаването на техните кандидатури, както самите те ме уведомиха. Двамата кандидати, всъщност господин кандидата и госпожа кандидатката, ще се представят. На първо място има думата госпожа Ева Брит Свенсон за представяне на кандидатурата си. Заповядайте, госпожо. Благодаря ви много, господин председател, уважаеми колеги. Искам да се възползвам от тази възможност и да поздравя всички мои колеги. Искам да поздравя вас за доверието, което ви е оказано от гражданите на вашите държави. Считам, че това е огромно доверие и от тази гледна точка аз също считам, е, че това е и голяма отговорност за всички нас. Ние трябва да отговорим на очакванията на нашите съграждани. И това трябва да стане и по отношение на нужните промени, за да създадем една Европа на гражданите. Правото за избор е един от най-важните инструменти, с който разполагат а, нашите граждани. Но ако искаме да говорим за истинска демокрация, мисля, че се нуждаем от повече от а, това. Повече от а, право на гласуване. Ние се нуждаем от откритост, от прозрачност и разбира се, се нуждаем и от открит дебат. По всички тези причини, дами и господа, бих желала да се възползвам от тази възможност и да кажа следното. Мисля, че е изключително важно сега да направим така, че да направим максималното по отношение на процедурата на вземане на решение на първо четене. Трябва да направим така, че доверието, оказано на този парламент, да бъде реализирано на практика. Ние трябва да бъдем открити и по отношение на процедурата на вземане на решение на първо четене. Ние сме изправени, колеги, пред огромни предизвикателства. Економическа, финансова криза, безработица, която също нараства. Много хора са маргинализирани в нашите общества. Имаме социални проблеми, имаме криза в климата. Говори се и за климатична миграция. Това като правило засяга най-много бедните хора. Те са най-силно засегнати. и в Европа, и в света, за съжаление, има несправедливост и бедност. Но има решения на тези кризи. Съществуват такива решения, но за да бъдат намерени, се нуждаем от промяна в политиката. Политиката, която беше следвана до сега, не се умя да разреши проблемите. Проблемите, за които имаме обща отговорност и трябва да се опитаме да ги разрешим. Ние, за съжаление, не сме ги разрешили, по-скоро сме генерирали кризи. Затова е необходимо да имаме промяна в политиката. Трябва да имаме политика за социална Европа. Нуждаем се от политика, която отчита правата на нашите работници, да се противопоставяме на социалния дъмпинг. Нуждаем се от политика, която не води до бедност и социална маргинализация. Трябва да се противопоставим на тези тенденции. Нуждаем се също от политика, която да отчита всеки един от нашите граждани. Освен това, ние се нуждаем от политика, която не е дискриминационна. Не трябва да има дискриминация срещу никой граждани, независимо от етническата му принадлежност, независимо дали е с ограничена мобилност, определена социална ориентация или по други съображения. Европейския съюз трябва да отчита правата на всички европейски граждани. Европейската политика трябва да ни помогне да създадем нови работни места, най-вече зелени работни места. Трябва да има инвестиции в зелени технологии. Това е важно и това ще бъде важен принос. От една страна ще генерира нови работни места, но освен това ще доведе и до растеж. Освен това, нещо друго, което е важно, ще ни помогне да се справим с промените в климата, да спрем промените в климата. И това е една от най-важните ни задачи като общество, като Европа в частност. Моята визия за Европа е Европа, която поема отговорност, отговорност за правосъдието, за справедливостта, включително в международната търговия. Ние трябва да имаме хуманна политика в Европа по отношение на търсещите убежище, по отношение на мигрантите, техните права да бъдат защитени. Искаме Европа да бъде а, Европа, която, където са представени всички а, граждани, да има разнообразие. Искаме Европейския съюз, който поема своята отговорност, когато става дума и за човешките права. Човешките права винаги, когато тези права са нарушени, независимо къде се случва по света, където и да става такова нарушаване на правата, ние не можем да проявяваме никакви компромиси и трябва да отстояваме твърдо тези права. Трябва да защитаваме правата на всеки отделен човек. Независимо дали говорим за свобода на словото, за за обществени прояви и прочие. Навсякъде трябва да се защитава човешките права, не може да се преговаря по тях. Ние трябва да защитаваме човешките права, независимо в коя част на света те са поставени под заплаха. Дами и господа, аз приветствам информацията, която беше представена от нашия председател за резултатите от изборите. Аз приветствам новините и за увеличеното участие на жените. Мъжете и жените работим заедно, за да увеличим представителството на жените. Тук сега предприемаме още една стъпка. Трябва да направим така, че да увеличим влиянието на жените когато става дума за позиции, които са свързани с поемането на по-голяма отговорност в Европейския парламент или други европейски институции. За нас това е една възможност. Скъпи колеги, скъпи приятели, за нас това е една възможност и мисля, че ние заедно можем да покажем на нашите граждани тук в Европа, че поемаме сериозно тази отговорност и че можем да покажем какво означава многообразието, какво означава съвременното общество. Скъпи колеги, днес всеки един от вас в тази зала има власт, имате правомощия, имате силата, тя е във вашите ръце. Вие можете да отправите силно послание към нашите граждани, че ние сме тук, за да създадем една Европа на гражданите, една социална Европа, Европа, която ще покаже пред нашите граждани и останалия свят е готова да поеме своята отговорност за социална справедливост в света, за човешки права и че ние сме готови да поемем и отговорността ни в сферата на околната среда в света. Нека да покажем тази сила чрез избора, който предстои. Нека да отправим верния сигнал – Сигналът, че европейските граждани от, сигналът, който европейските граждани очакват от този парламент. Благодаря ви. Много благодаря. Благодаря ви, колега Свенсън. Чуваше се Чуваше се доскоро бучене, това е защото се включи климатизацията. Просто понеже сме много, не само ние депутатите, а и някои посетители, които днес са дошли да присъстват. Господин Ержи, Ежи Бузек, заповядайте. Господин председателю, госпожи и господа, представители на Европейската комисия, и на съвета на Европейския съюз. Скъпи колеги, поздравяваме се за това, че сме тук представители на половин милиард европейски граждани. Това е огромна отговорност. Позволете ми да кажа няколко думи за себе си. По професия аз съм учен. Политическата ми кариера започна през 1980 година в профсъюза Солидарност. Солидарност се бореше за гражданите и за гражданските и човешките права. Борбата за човешките и гражданските права винаги е била неотменен ръководен принцип в политическата ми дейност. През 1997 2001 година бях министър-председател на Република Полша. В продължение на 4 години договаряхме присъединяването на Полша към Европейския съюз. От 2004 година съм член на Европейския парламент. Работя в областта на безопасността в енергетиката, новите технологии, измененията на климата – Друга тема, по която активно съм работила е партньорството с източните страни. И всички тези теми са приоритетни за нашия мандат, който ни предстои. Трябва да осъзнаем, че при сегашната криза европейските граждани очакват решаване на проблемите. За целта трябва да подобрим дейността на Европейския парламент, което вече започна благодарение на дейността през последните години можем да се справим добре само ако бъде прият и влезе в сила договор от Лисабон. Това е начинът да работим по-добре и на международната сцена, на която имаме редица ангажименти. Източното партньорство, Средиземноморието, Стратегическия съюз с Съединените щати и нововъзникващите политически сили. За нас това са огромни предизвикателства – и именно поради това Лисабонският договор представлява един изключителен документ и мощен инструмент за въздействие в ръцете ни. Най-важният елемент от нашата работа трябва да бъде управлението на кризата. А кризата е свързана с липсата на доверие у нашите граждани. Нека да не се боим да наричаме нещата с истинските е, имена, за да можем да се разбираме по-добре. Твърде често гражданите просто не ни разбират. И трябва да променим нещо. Трябва да се разбираме. Иначе всяка седмица ще ходим в Брюксел или в Страсбург, ще се връщаме е, в държавите членки, ще разговаряме с гражданите и ще знаем, ще разбираме какво искат от нас. Така ще можем да работим по-добре. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря. Благодаря на господин Бузек. Съгласно член 14 линия 1, ви напомням, че за да бъде избран някой кандидат, следва да, бъде, спечелил абсолютното мнозинство от подадените гласове при първите три кръга. И сега преминаваме към изборът на 8 преброители. Тео Karous. Ist der Kollege da? Der Kollege Theo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 Andres Barea. Andres Barea. Andres Barea. Frau Kollegin, sind Sie bereit, dieses Amt wahrzunehmen? Dankeschön. Колега, вие също ли искате да бъдете преброител? Verschont, Herr Kollege Severin. Sind Sie bereit? Господин Северин и бившите министри понякога трябва да броят бюлетини. Ще участвате ли? Да, добре, благодаря. Frau Kollegin oder Herr Kollege Hipner. Хипно. Следващият колега, госпожа Хипно. Ah, О, извинете, лошо съм прочел това е господа, госпожа Хюбнер. Хюбнер с П. Не бива да го бъркаме с госпожа Данута Хюбнер с Б. Понам Дито Кох, Дито Лепрехт Кох. Госпожа Кор. Кор е презимето. Не знам дали няма и друг, който да има същото това презиме и да настъпи пак объркване. Хит, Х, И, Д, Х.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 госпожо Ребека Хамс и бивши председатели на политически групи тук в парламента. Също понякога им се налага да броят бюлетини. Виждам, че ми се усмихвате в знак на съгласие. Благодаря ви. м а д л и н и Мат... Мат Лена. Господин Матлена, благодаря ви на вас, че приемате. И така, събрахме необходимия брой преброители. Ще прочета отново имената. Ordnung haben, Herr Kollege. Also... Налага се да ги препрочета, за да сме сигурни. Mit den äh, Frau äh, Theo Larus, ich sag jetzt nur die, nur die Hausnamen, weil ich die Vornamen nicht habe. Theo Larus. Започвам с през имената, не винаги имам малките имена. B. Dann Andres Barea. От а до Б. Андрес Барея от С до Д. По латинската азбука вървим по азбучен ред. Господин Северин до Хаш, госпожа Хюпнер и до Кей. Господин Кор от Л до М. Госпожа Хейт Н до Р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 Останалите колеги вече са получили указания за начина на гласуване и сега ще ви бъдат раздадени бюлетините със съответните пликове. Съгласно правилника преминаваме към гласуване за избор на председател на Европарламента. Пликовете и бюлетините се раздават и това, което трябва да направите е да отбележите с кръщче името на предпочитания от вас кандидат. Може да гласувате, разбира се, само за един. Ако искате след това да промените решението си, обърнете се към някой от, разпредели, от разпоредителите и поискайте нов бюлетин. Разпоредителят ще вземе старата, вече погрешна бюлетина и ще ви даде нова празна. Старата ще бъде унищожена. Моля, не правете никакви други отметки, бележки върху бюлетините, защото това ще ги превърне в невалидни. След това поставете бюлетината в плика. Казах вече кой преброител за кои букви от латинската азбука ще отговаря така че се отправете към съответната урна. Гласуването е тайно, но така или иначе гласувалите, присъствалите тук депутати трябва да бъдат вписани в съответния регистр. Така че, моля, подпишете се, впишете името си в регистъра преди да пуснете бюлетината и направете знак, направете знак на разпоредителя, а и на преброителя, преди да пуснете бюлетината си в урната. Моля, моля преброителите да се отправят вече към урните. Could Mrs. Teo Karos please come to the urn for A to B, please? Could the teller, Mrs. Teo Karos, please come to the... Моля преброителя госпожа Теа Карос да се яви е, до урната за букви А и Б.